Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen zur Kenntnis geben, dass das Ergebnis. Да, колеги, резултатът от тайното гласуване за, унгарския, за унгарската номинирана колежка беше положителен 18 на 2 на 2. Продължаваме с точката от дневния ред, която е следваща. Поздравявам госпожа Иванова, член на Сметната палата. Тя ще представи петия специален доклад от 2017 година на Сметната палата. Please, please take your seat. We need to go ahead. Моля, заемете мястото си, местата си и ако не искате да участвате в дискусията, моля да напуснете. Доклад 5 е, от 2017 на Сметната палата, посветен на младежката безработица. Е, дали политиките на Европейския съюз се промениха по някакъв начин, оценка на гаранцията за младеща. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. За мен наистина огромно удоволствие винаги да участвам в работата на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря за гъвкавостта проявена е, по отношение на изготвяне на дневния ред на днешното заседание. Миналата седмица, на 4 април, беше е, публикуван доклада. Разбира се, искам да благодаря на докладчика господин Вон за много ясния и интересен работен документ, който е изготвил. Разбира се, като се има предвид колко е сложна темата, колко много данни а, са преработени, за да се изготви този документ, той наистина е един прекрасен документ. Младежката безработица остава едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз. Положението се подобрява от 2013 година. Повече от 4 милиона и 200 хиляди души са безработни и това означава 18,2%. Въпреки финансовите последствия, които усещат най-вече от кризата, които най-вече усещат младите хора, това влияе върху тяхната бъдеща възможност да си намерят работа, върху економическия растеж и производителността на економиките. След като прегледахме данните и установихме напредъка, който е постигнат по отношение на младежката безработица, се занимахме и с показателите въз основа на данните, които са предоставени от държавите членки. Как се развива младежката безработица, какви са данните и регистрирането, предложенията, които се получават в рамките на 4 месеца и устойчивостта на тези предложения. Освен това проверихме доколко държавите членки усещат факторите с не, недобро въздействие върху младежката безработица и различните инициативи за преодоляване на тези трудности. Освен това посетихме седем държави членки Ирландия, Испания, Португалия, Словакия, Испания възоснова на критерии, които разработихме, например процента на млад... младежите без работа, потребностите на младите хора без работа, различните инициативи и финансовите и финансовите средства, които се отделят за тази цел. В резултат на посещението видяхме, че наистина в тези държави е постигнато много по отношение на младежката гаранция, че резултати се постигат, но в никоя от тези държави членки не могат да се приемат предложение в рамките на 4 месеца. По отношение на инициативата за младежка заетост, възможностите са ограничени и постигнатите цели също. Освен това, в доклада, за изработване на доклада работихме по много голям обем данни, по отношение на идентификация, на регистрацията, предоставянето на предложение и устойчивостта на постигнатия резултат. Позволете да цитирам само някои от основните резултати които сме засегнали в доклада. Не всички потребности са обхванати от самото начало. Увеличава се броя на младите хора, които нито работят, нито учат извинявайте, намаляването на броя на младите хора, които нито работят, нито учат, се дължи на намаляването изобщо на младите хора в Съюза. Има увеличение в положителните резултати, но това се дължи не, на недостатъчните предложения. 70%, 17% от тези, които поеха а, такива предложения а, през а, периода от 4 месеца е регистриран, но остават пред предизвикателствата в, работни, в пазара на труда. 48% от младите хора, които през 2015 година са приключили образованието си, след 6 месеца не успяват да постигнат заетост. Това са резултати, които установяваме се дължат най-вече на, например, липсата на стратегии с ясни репери и конкретни цели, които да бъдат постигнати в всички държави членки. В някои държави членки има много тясни сегменти от населението, които са обект на тези мерки, именно идентификация и регистрация. Освен това няма оценка на разходите и необходимите средства, оценка, която да бъде достатъчно надежна освен това, държавите членки също имат влияние върху устойчивата интеграция и потребностите. В тези случаи не винаги разполагаме с необходимите данни, но имаме само частични такива за младежката заетост и гаранцията за младеща. И последно, но най-позначение, е, инициативата за младежка заетост и нейния принос към предоставяне на младежка гаранция като цяло. Има слабости в начина по който е изготвена оперативната програма, в инициативите. Има рискове, средствата по инициативата да не бъдат освоени поради липса на национално финансиране. Основните насоки на комисията, разбира се, влияят и върху начина по който отчитаме резултатите. Първоначалните средства, които бяха отпуснати по младежката гаранция, не са използвани напълно и трябва да кажем, че като цяло не бяха постигнати очакванията. Най-накрая Трудностите при изпълненията се потвърдиха и от извадката, с която работихме, по отношение на хората, които се възползват от а, тази мярка. Най-лесно се а, реализират резултати с младежите, които могат да бъдат достигнати лесно, а не с онези, при които е най-трудно. Така че като цяло гаранциите за младостта не постигнаха заложените цели. Имаше някои резултати, примерно създаване на системи за мониторинг, разработване на определения за добри, добро качество, оценка на уменията и разминаването с очакванията. Така че имаме няколко предложения, които са насочени към държавите членки и комисията. Най-важните от тези препоръки, които искам да подчертая, са управление на очакванията, като се залагат реалистични и постижими цели. Освен това, създаването на обща представа за разходите и нагаждане на схемите към финансирането, което в момента е достъпно. Така че накратко за това става дума в, в доклада. Всички ние знаем, че на 10 май ще се организира конференция на високо ниво, която ще се занимава именно с тези теми, така че те ще продължат да бъдат обсъждани. Но а, за момента мисля, че това са въпросите, които искам да повдигна и приключвам а, с изложението си. Благодаря ви за а, представянето. Може би забелязахте, че госпожа Греслер напусна залата за малко, така че аз ще председателствам от тук нататък. Единственото нещо, което не мога да направя е да предложа кафе в момента. Но ще започна като ви благодаря най-напред за представянето и благодаря за това, че организирате тази конференция на 10 май, както вече казахме. В нея ще участват много от присъстващите, но самия факт, че ще има такава конференция, показва ангажимента ни към тази изключително важна тема, а именно младежката заетост. Освен това, позволете да кажа няколко общи думи по отношение на документа. Аз ще започна, както започнахте и вие, с това, че трябва да подкрепяме младежката, гаранцията за младеща, като начин да се подпомогнат младежите, които са без работа. Като погледнем някои от данните от някои от държавите членки, виждаме, че положението наистина е ужасно и младежката безработица си остава един бич. В, 18, в някои държави 18% от младите хора са без работа. Разбира се, политическо беше решението за създаване на младежката гаранция и нещата много бързо се се развиха от там нататъка, така че инфраструктурата вече е на лице, за да може да се прилагат схемите за гаранция за младеща. Така че началото беше бавно и трудно, всички ние знаем какви са причините, знаем и какви са данните, които се използват за този доклад от 2015 и 2014, така че от тогава младежката безработица съществува, продължава да се раз, разраства проблема и схемата за гаранция за младеща би трябвало да, помогне млади, да подпомогне младите хора в целия Европейски съюз. Трябва трябва да напомним, че е, е много полезна е, тази гаранция за младите хора и дава възможност на млади хора които обаче трябва да бъдат добри възможности, да бъдат качествени, а не само да се формално да се цели младите хора да не се водят безработни, за да не се включват в статистиката. Така че те наистина трябва да имат качествени възможности и да ги използват за изграждането на едно добро бъдеще. Така че колеги. Има препоръки в доклада, знаете как, как реагира комисията, а, знаете, че тя не е напълно доволна от препоръките, но приемаме, че в този, че по този доклад комисията ще има въпроси а, и ще продължим да работим. По отношение на моите препоръки, по отношение на този документ, вие можете да ги а, видите в подробности в доклада, но с една дума ще кажа, намалява безработицата, има още какво да се прави по този въпрос. А, това е важна тема за Европейския съюз и тъй като а, младежката безработица трябва да остане приоритет за нашата бъдеща работа, трябва да решим как ще а, финансираме а, онова, което правим. Дали чрез а, други гаранции за а, младите хора, а, дали а, чрез а, други средства, но трябва да решим този проблем. И разбира се, държавите членки, в които а, ние бяхме, не могат да, да покажат, че в рамките на 4 месеца се дават възможности за заетост на младите хора. Така че задълженията си остават на държавите членки, които трябва да се опитат да се подобри положението за в бъдеще. Така че нека още веднъж да подчертаем колко е важно предложенията да бъдат качествени. В доклада се радвам, че се споменава разминаването между предизвикателствата, уменията и очакванията на пазара на труда, така че трябва да сме наясно, че обучението, което се предлага на младите хора, трябва наистина да бъде полезно, за да могат да си намерят работа. Аз също си мисля, че младите хора често пъти получават някакво обучение, но обучението, което им се предлага, трябва наистина да им помага да се реализират на пазара на труда така че като а, се базирам и наказаното в моя доклад, в моите, с моите препоръки, а, трябва да кажа, че заключенията са същите. Първият въпрос към комисията би трябвало да бъде а, до каква степен смятате, че схемата за младежка гаранция а, страда от липсата на достатъчно ресурси. В момента 6,4 милиарда са отделени за гаранцията, но смятате ли, че е необходимо повече финансиране? И освен това, другия въпрос, какви са подобренията, които смятаме, че са постигнати, след като а, се намесихме а, в, по този начин. Благодаря, колегата Вали. А, да, благодаря. Госпожо председател, благодаря на госпожа Иванова за отличния доклад и за усилията, които тя положи в работата си по схемата гаранция за младеща. В момента в Италия в момента, в който представителите на Комисията по бюджетен контрол посетиха Италия, особено Сицилия, Калабрия, видяхме как се прилага системата в Италия. Освен това, първо четох и препоръките на Сметната палата. Анализът е прекрасен. Абсолютно съм съгласен с препоръките. Техническите препоръки. Абсолютно съм съгласен с становището на Сметната палата. Въпросът с регистрацията. Гражданите трябва, разбира се, да се ангажират също да работят с гаранцията за младеща. Програмата Гаранция за младеща сама по себе си не е провал. Не е пълен провал, провал до... в смисъл, че в някои държави политиците не създадоха необходимата структура която да мобилизира ресурсите, които се предоставят по линия на Европейския съюз. Така че да се обработят документите на младите хора, които кандидатстват. така че гражданите трябва наистина да нямат усещането, че програмата буксува. Е, може би в някои случаи това е, се дължи на компютърните системи, които се използват е, за да се ущетоводят разплащанията. Някои от разплащанията се бавят с месеци, след като младите хора са приключили своите стажове, своето обучение. Разбира се, Другия голям въпрос е какво е качеството на тези стажове. Те трябва да бъдат обвързани, разбира се, с економическото като а, с економическите фактори. Разбира се, а, младежката гаранция или гаранцията за младеща не може да направи чудеса. Необходима е подкрепа и от самите държави членки, за да е сигурно, че а, младите безработни се регистрират по тази програма и се опитат да намерят своето място на пазара на труда. Но освен ако няма потребност, няма търсене, няма условия на пазара на труда и в бизнеса, програмата ще пропадне естествено. Така че въпросът е политически. И а, тези инструменти, разбира се, трябва да бъдат подкрепени от възможностите, от избора, който имат младите хора – е, разбира се, трябва да се правят необходимите проверки. В крайна сметка става дума за обществени средства и трябва да е сигурно, че е, програмата дава резултат. Важно е ако искаме да вдъхнем нов живот на пазара на труда, да има качествени работни места. В противен случай можем да имаме прекрасни информационни технологии и системи и прекрасни схеми за гаранции, но има райони, в които економическите условия са много тежки и там не може да регистрираме растеж. Така че в договорите има съответните текстове, има правила, които пречат на инвестициите и ако не направим необходимите промени, няма да постигнем желания резултат. От друга страна има и технически препоръки, които според мен са много съществени. Трябва да ги проучим, да ги приемем и държавите членки да се възползват от тези препоръки и да ги приложат. Информационната система, информационните технологии трябва да бъдат функционални и не трябва да има битки в съвета, защото на мест, по места има огромна необходимост от инвестиции и младите хора могат в последствие да получат работа именно след като бъдат реализирани тези инвестиции и те да а, успеят да се реализират, защото след стажовете, които са по няколко месеца, младите хора отново са на улицата. И затова трябва да сме сигурни, че са създадени необходимите условия човек да си намери работа и да остане в региона. Освен това, е, въпросът дали трябва да има повече ресурси или не, според мен заслужава положителен отговор. Да, необходими са повече ресурси, стигам държавите членки да спазват препоръките и съответните административни процедури. Искам да зная дали сметната, Европейската сметна палата ще препоръча увеличаване на ресурсите, защото според мен би било справедливо да го направим. Да, благодаря, госпожо председател. Госпожо Иванова. Най-напред позволете да ви благодаря на вас и на вашия екип за прекрасния доклад. Така че благодаря за огромното внимание, което отделяте на темата младежка безработица. Прекрасно си свършихте работата. Много се радваме, че сте при нас в комисията и че можем лично да говорим с вас, за да можем да обсъдим с вас всичко, което видяхме и по места. Искам да кажа, че това е тема, от която все повече усещаме а, тежките последици. В Чехия а, може да имаме по-добри данни, статистиката е по-добра дори от статистиката за Германия, но нещата са много трудни. Може би Марко си спомня, че преди няколко месеца един 22-23 годишен младеж се самоуби, като преди това написа отворено писмо. Водителите му публикуваха писмото и това писмо беше пряко обвинение на, към системата, към политиците, към политиката, към всички нас. Писмото беше наистина много силно и в държавите, където има висока безработица сред младите хора, трябва много добре да се замислим за бъдещето и да се замислим дали използваме както трябва тези инструменти, дали те са полезни и дали те помагат на младите хора. Защото тук не става въпрос само за отрицателното въздействие върху бъдещите възможности на младите хора да си намерят работа тогава, когато те са безработни като млади. Става въпрос и за економиката и за огромния риск от това младите хора в Европа най-общо да не намерят своето място. Така че за мен е това изключително важен въпрос. Но да се върнем на въпрос. Още веднъж благодарим за прекрасно свършената работа, за заключенията и за огромния обем събрана информация. Приемам вашите, абсолютно приемам вашите технически препоръки. Бих е, искала да има и политически такива защото не само трябва да търсим грешките, за да ги коригираме, но и да си извадим полуките с оглед на бъдещето, за да не се повтарят тези грешки. И дори те се повтарят, потретват е, и затова трябва да се учим от допуснатите грешки. Мисля, че вие е, ни предоставяте възможност за обмен на добри практики и това за Европа е отрешаващо значение. Все говорим за добри практики, но не ги използваме. Споменаваме ги във всеки доклад, но не ги използваме на практика. Виждаме, че в някоя държава членка има практики, които дават резултат, но те не се използват на други места. Така че благодарим ви за това, че ни предоставяте добри практики. Това е изключително важно. Също така е важно да си поставяме достижими и измерими цели. Мисля, че тук имам една голяма въпросителна. От моята гледна точка, гледната точка на либерала, има и колеги от групата на социалистите и демократите и с тях не съм съгласна по това, което се нарича добро предложение, качествено предложение за работа. Какво означава това? това е нещо много лично, много индивидуално. Доброто качество на предложението ще бъде добро за мене, която живее в един регион, но ще бъде различно в друга държава, в друг регион, с други особености, с други друга квалификация. Така че не зная какво се разбира под е, доброто предложение. То не може да бъде измерено. трябва да се помисли дали можем да намерим някакъв начин да измерваме а, този показател. И това е въпрос към цялата комисия. Какво можем да направим по този въпрос? Как можем да у, устойностим, да преценим а, тези а, предложения и да си поставяме съответно по-измерими и оценими цели? По въпросът за разминаването между уменията и това, което търсят работодателите, ние в Комисията по заето се занимаваме много с този въпрос и вероятно на конференцията на 10 май темата също ще бъде обсъждана. Огромен проблем за младежката безработица е това разминаване и трябва да започнем да работим по тази проблематика от много ранна възраст. Виждате, че промените в образованието са нещо, което трябва, което отнема време, т.е. и да променим образователната система, резултатите няма да са видими утре, ще са видими след години. Благодарим ви за данните, за графиките и искам да ви призова да поработите повече по тези въпроси и а, на Комисията искам да препоръчам да подпомогне държавите членки и регионите, в които а, трябва да се прилага програмата, защото без техническата помощ на комисията на местно ниво никога нещата не могат да върват. Така че благодаря ви още веднъж за доклада и благодаря на, а, от докладчика. А, госпожа Аяс, благодаря, госпожо председател. Най-напред позволете да поздравя господин Вон за това, че се занима с един въпрос, който е, е на дневния ред и на нас, и на Европейския парламент. Програмата Гаранция за младеща инструмент, който използваме за да се борим срещу високата безработица сред младите хора. И това въжи не само за юга, но и за много други държави. Ако погледнем каква е безработицата сред младите хора до 30 годишна възраст, ще видим, че има огромен проблем и в Северна Европа. Разлика съществува между нормалните данни за безработицата в държави като Германия, например. Има и други въпроси, примерно отпадането от училище, които са свързани с тази тема. Позволете да подкрепя господин Вон и вижданията му. Има и още нещо, което беше споменато в изслушването на госпожа Вал Пелц, а, именно сроковете, в които се предоставят докладите. Когато ги получим, те все още са интересни, но сроковете не са обвързани с процесите на място и с сроковете по различните програми. Мисля, че и тук този въпрос е важен, той е актуален. Сметната палата би трябвало да се занимае с този изключително важен въпрос, въпросът за безработицата сред младите хора до 30 годишна възраст. Обсъждали сме го и в рамките на други програми и проекти. Програмата Марко Поло, за която отговаряше господинита, да, често пъти казваме, че липсват ресурси, за да се справим с тези проблеми. И за да бъде резултатът наистина реален. Това се казва и в доклада на Сметната палата. Аз мисля, че ние се опитваме да използваме на европейско ниво успехите в отделните държави членки с копи-пейст. А мисля, че трябва да погледнем дуалната система на образование на Германия, например. Тя дава възможност за обучение и професионална подготовка на младите хора – така че, когато напуснат училище, те вече имат определени, определена квалификация и могат бързо да намерят първото си работно място. В Германия тази система дава добри резултати и това означава, че работодателите също поемат своята отговорност за подготовката на бъдещите си служители. Това обаче не е така в Испания и в много други държави. Така че трябва да има училища, които дават такива възможности. В е, Испания, примерно, имаме училища, които се наричат втора възможност и те дават добри перспективи на отпадналите от училище. Така че според мен би трябвало да се анализира тази практика, може би комисията да я анализира. Като цяло с а, системата copy-paste и общи генерални заключения за всички държави членки, без да се знае, да се познава спецификата, според мен ще бъде рецепта за провал. Така че може би трябва да имаме а, един доклад, който да бъде разработен по наша собствена инициатива, който да разгледа какви са възможностите за работа за млади хора по Хоризонт 2020, по линия на гаранцията за младите хора, но понякога проблемите не се изчерпват с тези решения. И може би трябва да анализираме именно тези неща по-задълбочено. Но благодаря на господин Вон за отлично свършената работа, за а, неговите а, бележки и благодаря за всичко, колега Цели. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на нашия координатор и да го извиня. Това е господин Сабарма. Той е докладчик в Сянка. Той не може да присъства днес тук. Но ще ви представя неговите забележки към проекто до доклада, към текста. Той ми е предал текста на английски. Аз не го преведох, така че ще представя на базата на това, което си спомням от училище по английски, каквото той е написал. Най-напред благодаря на Сметната палата за специалния доклад, който се, в който се разглежда проблема и се правят предложения за бъдещи мерки. Искам да благодаря за работния доклад и да кажа, че сме напълно съгласни с предложенията. Гаранцията за младеща и е инициативата за младежка заетост обаче ни разочароват по отношение на резултатите. Не това очаквахме от такава програма и от ресурсите, които се отделиха за справянето на този, с този огромен проблем. Заключението по отношение на програмата показва, че тя не успява да се пребори с безработицата сред младите хора в цяла Европа. Слага се ударението върху създаването на работни места, но тези проблеми трябва да бъдат решени чрез бъдещи мерки. Освен това има и е, успех по отношение на гаранцията за младеща и трябва да сме благодарни за това. Някои млади хора вече имат възможности да си намерят работа и това ще им бъде полезно в бъдещето, но все още много млади европейци от тинейджерска възраст нататъка са без работа, без опит и без достатъчно добро образование. Именно за това резултатите в бъдещото подобрение на производителността на труда трябва да доведат до по-добро, по-добър жизнен стандарт. Ако Европейската комисия сериозно приема този приоритет и помощта за младите хора, трябва да се положат повече усилия за обучение на младите хора в цяла Европа. Комисията и държавите членки трябва да увеличат своите усилия да положат повече подкрепа, да предложат повече подкрепа за гаранцията за младеща. Необходими са и политически, и финансови мерки. Освен инвестициите и създаването на качествени работни места, трябва да е сигурно, че гаранцията за младеща наистина подпомага нашия социален европейски модел. Благодаря ви. Колеги Новаков, пите. Колега Новаков. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Иванова за поредният прекрасен доклад, който е, тя ни представя тук в тази комисия. Особено този доклад посветен на тема, която ми е много близка е, и с която е, много се занимавам в работата си тук. Съгласен съм с казаното от Мартина по отношение на добре свършената качествена работа – но тук не трябва да говорим за различните региони или различните държави членки. За различните хора качественото работно място може да означава нещо съвършено различно. И трябва да се опитаме да намерим индивидуален подход към всеки човек. Така че той или тя да бъде доволен от това, което получава и да това, което получава да бъде устойчиво възетост. Не можем да пренебрегнем различията между отделните държави членки. Само преди една седмица гласувахме увеличение на бюджета за тази инициатива, инициативата за младежка заетост. Включително увеличаване с 1 милиард и 200 милиона евро. Така че фактите говорят сами за себе си. И огромните средства, които се отделят от европейския бюджет, говорят достатъчно. Но най-добрият начин, според мен, е да се борим срещу младежката безработица е по-добро образование, което да отговаря на потребностите на пазара. Защото субсидирането може и да дава резултати в краткосрочна перспектива за някои конкретни случаи. Но, освен това, аз съм убеден, че трябва да подкрепим работодателите, те трябва да подготвят е, младите хора, доколкото това е възможно, защото това е не само в интерес на държавите членки и на Съюза. Какво имам предвид? Изправени сме пред едно доста неудобно положение. Вие абсолютно основателно и колегите абсолютно основателно споменаха, че имаме безпредседентно висока безработица в много държави членки в Европа. Едновременно с това има работодатели, които се затрудняват да намерят а, високообразовани, подготвени хора, които да работят при тях. Така че държавите, членки и Съюза, а и самите млади хора, които искат да изградат собственото си бъдеще, трябва да поемат отговорността за всичко това. Бизнес модела Германия беше спомената като пример. В Германия в момента заетостта е най-висока и най-низката безработица в Европа е в Германия. А, така че може би би било разумно да помислим как да използваме немския модел и да го приложим на други места, защото очевидно този модел дава добри резултати. Дуалното образование. Мисля, че е решение. И то би трябвало да се използва на широко в цяла Европа. Признавам, че в някои държави членки, традициите, начина по който е организирано образованието са малко по-различни, така че не можем да имаме рецепта, която се прилага в целия Европейски съюз. Но дуалното обучение е възможност работодателите да подкрепят програмите, да ангажират, да подготвят младите хора и това е един много полезен подход. Много хора казват, че а, инициативите за младежка заетост на непрекъснато обект на доклади, докато аз казвам, че ние трябва да се борим младите хора да могат да си намерят качествени работни места и да ги подкрепяме. Така че отделянето на достатъчно средства за такава инициатива за мен е, е решаващо. И още веднъж искам да благодаря на Илиана Иванова за прекрасния качествен доклад, който ни предоставя. Благодаря. Колега Шалт, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Нека да поздравя госпожа Иванова за качеството на нейния доклад, да се присъединя към преждеговорившия в тези оценки, да благодаря на докладчика господин Вон. За съжаление, трябва да се има предвид, че това е една тема, която е изключително важна за млажните, за младите. Обаче ам, се безпокоя, че няма достатъчно колеги тук в залата. Ам, колегата Фланаган, който така ентусиазирано се изказа преди малко е, за вътрешния политически живот в Унгария, можеше да прави същия ентусиазъм и по тази тема. Не мисля, че младите безработни ирландци се вълнуват особено от Унгария. Това обаче, от което със сигурност се вълнуват, е тяхната позиция в Европейския парламент в защита на техните права, особено ако са безработни. Близо 20% от младите Финландия са безработни. Damit sind wir am Ende der Wortmeldungen. Für die Kommission Herr Übe oder bitte. Übe, danke Frau. Господин, господин благодаря, госпожа председател. Комисията също би желала да благодари за доклада, приемаме някои от неговите препоръки, обаче не можем да се съгласим с основното му заключение, а именно това, че усилията, които се полагат, не отговарят на първоначалните очаквания и че въздействието на инициативата за заетост сред младите не постига ам, е, резултати. Гаранцията за младите е, е реалност в Европа. Милиони млади хора се регистрират за схемата за гаранция за младите и, както чухте, броя на е, безработните млади хора е спаднал с 1 милион и 700 хиляди души. Обаче е, трябва да се има предвид, че тази гаранция е част от насърчаването на структурни реформи, а това отнема известно време. Голяма част от заключенията на доклада са свързани с данните от първоначалните етапи на прилагане от 2014 и 2015 година, както посочи докладчика приложението постепенно се увеличава. Е, през 2016 година и е, гаранцията за младите започва да изпълнява своята задача, а именно да насочи специално внимание на държавите членки е, към заетостта сред младите. И така резултатите, включени в този доклад, трябва да бъдат разглеждани като предварителни, защото винаги има забавяне между приложението и докладите за това приложение. Сега въпросът е дали има недостиг на адекватни ресурси. Гаранцията за младите съвсем не е единствения източник на финансиране. Средствата 4,6 милиарда току-що бяха допълнени от още 1,2 милиарда и се използва Европейския социален фонд като важен фонд за приложение на гаранцията за младите. Ясно е, че има нужда от допълнителни средства, за да се разгърне напълно приложението на тази програма. Но именно заради това комисията винаги е казвала, че тези средства трябва да бъдат допълвани от средства от националните бюджети. Още нещо. Гаранцията за младите не е само за брой хора. Става дума за промени към националните бюджети и става дума за подобряване на прехода между образованието и е, заедостта, Става дума за създаване на схеми за стажове, за подкрепа на, начина по кой, на нов начин за работа с младите хора в, служб, в бюрата по труда. И това са все много неща, които са попаднали извън обхвата на доклада. Още нещо, много неща са се развили по-нататък и са се подобрили след крайната дата, обхваната в този доклад. И данните показват, че гаранцията за младите постига допълнителни резултати и все по-широки резултати, колкото по-дълго действа. Има нова система за проследяване в Харватия, има обслужване на едно гише в Финландия. Има нова програма за работа за предотвратяване на ранното напускане на училище във Франция. Друг важен въпрос е качеството на заетостта. Това е въпрос, който се следи чрез е, процеса на европейското полугодие и чрез е, рамката на показателите вземаме предвид какво се случва с офертите за работа, които са приели младите хора. Дали те са на същата позиция 6 месеца по-късно, 12 месеца по-късно, защото по този начин се проверява дали може да се разчита на това тези мерки да доведат до устойчиво интегриране на пазара на труда министрите ни призовават да работим допълнително по елементите за качеството на заетостта и още през май ще предприемам съответните допълнителни мерки. Преди да направя крайните заключения, искам да спомена и това, което зави Сметната палата за отговорността за приложението на гаранцията за младите и на инициативата за заетост сред младите. Тази отговорност е в ръцете на държавите членки. Комисията обаче винаги продълж... ги подкрепя чрез а, а, насърчаване на обмен на експертиза и информация. Благодаря много. Благодаря. Заповядайте, госпожо Иванова. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на всички депутати за направените коментари. Нека да благодаря особено на докладчика. Напълно съм съгласна с неговата позиция. Съгласна съм и с много от направените коментари. Ще се опитам да отговоря на някой от тях. Нека първо да подчертая, че за нас особеното, новото при гаранцията за младите беше следното. Нейната цел беше по системен начин да се достигне до всички млади хора, които не са а, в системата на образование или обучение или не са, и не са заети в рамките на 4 месеца, още първите 4 месеца и това да се направи възможно най-устойчиво. Това е едно от очакванията към програмата, което беше заявено предварително и което не беше постигнато. Именно за това стигаме до такова заключение, че има а, несъвпадение между очакванията и способността на Европейския съюз да ги изпълни. Това обаче в никакъв случай не означава, че не искаме гаранцията за младите да постигне резултати. Не мисля, че който е да било тук, в тази зала, иска такова нещо. Всички искаме гаранцията за младите да постигне резултати. По време на проведената одитна оценка направихме своите наблюдения и всъщност препоръките ни имат за цел да помогнат на комисията да приложи тази гаранция за младите възможно най-добре. По въпроса за ресурсите. Това е риск, който бяхме подчертали още в първия доклад за гаранцията за младеща. Става дума за това, че според нас финансирането не е адекватно. Нека да съобща някои цифри. Независима оценка на независими организации, е, които казват, че годишната стойност на гаранцията за младите се очаква да е 45,4 милиарда евро годишно, Евростат 54 милиарда годишно. Също времено много добре знаем какво е цялостното финансиране на програмата за периода. Така че е очевидно, че има несъвпадение. Посетихме 7 държави членки. Те бяха нашата представителна извадка. Там бяха представени поредица мерки, които да бъдат финансирани по тези програми, но не можеха да дадат разчет за това колко средства са необходими, за да се покрият всички потребности в рамките на 4 месеца. Така че е ясно, че няма как да се достигне до всички за тези 4 месеца. От тук нататък не е наша работа да казваме е, трябва ли да се увеличат средствата или не, е, трябва ли да се приоритизират и или не, със сигурност трябва да се направи възможно най-доброто, за да се постигнат целите. Но това, което виждаме ние е, че има заявка в началото на програмата, че ще бъдат достигнати всички млади хора за определен период от време и това не се е случило. Имаше въпрос от госпожа Яла Сендер за графика, за доклада. Напълно съм съгласна с вас. Би трябвало да, да изготвяме тези доклади по-бързо. И е, ви уверявам, че аз лично правя всичко възможно докладите, по които работим, да бъдат изготвени възможно най-бързо. По първия доклад за гаранцията за младите, е, работихме изключително бързо всъщност. Само 10 месеца ни отне този доклад, но Доклада, който обсъждаме днес, изискваше да посетим 7 държави членки. Както разбирате, това отнема малко повече време. Също времено провеждаме и допълнителни анализи постфактум. А в първия доклад правихме някои предположения, предварителни предложения за това как може да се развият нещата по-нататък. И новият доклад показва, че предположенията ни са били коректни. Това е по въпроса за ресурсите и графика. Също така бих искала да използвам възможността да благодаря на комисията, най-искрено за техния изключително конструктивен подход. Благодаря на комисаря, на генералния директор, на всички директори. Не беше лесно. Много добре знаем колко сложен е процеса. Има определени ограничения, има, има, е, има, трябваше да се разрешат проблемите с правното основание. Всички тези неща обаче бяха преодолени с много голяма воля за това. Така че много благодаря на комисията за сътрудничеството и благодаря и пожелавам успех и на държавите членки с гаранцията за млади. Благодаря. Докладчиката има думата. Благодаря. Имам няколко кратки забележки. Надявам се, че ще се съгласите, че гаранцията за младите има изключително полезна цел. Най-малкото опитва се да намали скандално ниската заетост сред младите в Европейския съюз, поради липсата на работни места. Също но обаче това е, е едва част от решението. От тук нататък има отговорност и в ръцете на държавите членки. Те трябва да създадат структурите, при които да се използва тази гаранция по правилен начин, трябва да използват и собствени средства, това също е част от задълженията им. И още по-важно, длъжни са да заявят политически ангажимент за борба срещу безработицата сред младите, да кажат това е спешен въпрос, това е наш приоритет и трябва да направим всичко възможно, за да се справим с него. Частният сектор също има своите отговорности. Ето да говорим за качеството на предлаганите работни места. Това е въпрос, който беше споменат неколкократно. И въпреки, че това не е, е определено никъде, никой от нас не би искал младите хора да получат е, предложение за работа, в което от тях се иска само да правят кафе и да правят фотокопия. Всички не би искали е, това не е високо качество на работно място. Всички бихме искали за младите да има адекватна добре платена работа, да е, има обучение като част от е, е, работата и затова е добре да има определени стандарти за качество на работните места. Всички сме съгласни по, ед, един, по едно заключение, че схемата за гаранция за младите е, се е задействала сравнително бавно в началото, но после набрала е, е, скорост. В този доклад се уточняват някои проблеми, свързани с началните етапи на действие на тази схема и е, те са полезни, за да може да се получим от тях и да прилагаме наученото за в бъдеще, за да разрешим действително въпроса с безработицата сред млади. Благодаря, с това приключваме тази точка. Искам да кажа 10 и 11 точка трябва да ги отложим. Няма да може да ги вероятно да ги <clears throat> обсъдим. А сега ще продължим с е, точка 9. Новите договорености за финансиране между Европейския съюз и Световната банка. <clears throat> Имаше противоречие тук. Е, <clears throat> споразумението се основава на две съобщения на комисията от 2016 година 2215 и 16 двете е, споразумения, двете решения всъщност не са публични, но вие ги имате. Искам накратко да кажа за какво става дума и защо искаме да се занимаваме с този въпрос. Смятаме, че наистина при това преосмисляне на финансирането и на фондовете за Световната банка, мислим, че тук трябва да се да, да погледне по-сериозно. Има финансово споразумение от 2014 година, споразумение с, с Световната банка. През 2016 година това споразумение бе променено. Фондовете от Световната банка тръстовите фондове би трябвало да получават по-малки такси. Има нова разбивка, получили сте документите, аз също съм ги получила. Не искам да ви напомня, че за първите 50 милиона долара половината от сумата е, трябва да се плати като такса за управление за следващите 50 милиона 4%, за следващите 500 милиона 3% и за по-нататък за по-нататъчни средства допълнителен 2% е, от сумата. Така че тук имаме едно намаляване на досегашните а, е, на досегашните такси. До момента имаше една обща ставка от 5,5%. Огромната маса от траст фондове организират плащането сами, но има и една друга част от тръстови фондове, които са управлявани от самата банка. И допълнението е, че 17% банката трябва да плаща да плаща като разходи за персонал. И това е една <clears throat> основна такса 17%. Е, това е такса за е, почасово работно време и за консултации. Но никъде не се казва, че, се, че става дума за персонала, който работи по съответните проекти. И моят въпрос към комисията е дали това е така. Освен това, един друг документ казва, че 5 че има повишение с 5,57-5,58%. Искаме да знаем какви са последиците в евро и центове. Защото става дума за долари. Всъщност аз много трудно успях да разбера за какво става дума. Има изключения. До момента имаше изключения за спешни случаи и за фондове, които се занимават с последствията след спешните случаи. Тези изключения в момента са премахнати и има други изключения за други тръстове фондове, попечителски фондове. Искам да разбера какво има, какво иска комисията с тези промени. Как, да имаме повече попечителни фондове за по-различни и, въз... и всякакви възможни ситуации. Това ли е желанието? И освен това бих искала да зная какви са, ни финансовите, какви са финансовите последствия от тези промени. Комисията ми представи едни примерни сметки за това, че е, с таксите се намаляват Какво означава? До сега сме плащали прекалено много. Би трябвало да получим разбивка за таксите, които са плащани прекалено. За прекалените такси, за таксите. Това бих си пожелала. И освен това бих искала да разбера дали няма възможност за упростяване, защото нещата са непрозрачни и сложни. И в крайна сметка аз имам впечатлението, че банката ще играе по-голяма роля, отколкото до сега. И въпросът е как други бенефициенти ще реагират. Тоест, дали други банки също ще искат допълнителни такси. Колегите могат да задават въпроси. Естествено, господин Вайнбрук, имате думата. Thank you very much, Chair. We'll try to answer to your question. Благодаря, госпожо председател. Нека най-напред да спомена, че имаме споразумение с Световната банка за сътрудничество от 2001 година. 2014 бяха направени някои корекции, както беше обяснено, и трябва да приемем, че има клауза за преразглеждане. Тази клауза се прилага към всички договори с Световната банка и политиката за покриване на разходите, която току-що ви обяснихте. Това е схемата, която банката прие. Вие знаете, че държавите членки в в отношенията си с Световната банка възприеха тази клауза. Тя въжи и за другите организации в рамките на Европейския съюз. Тази клауза ни беше наложена, нямахме влияние върху текста, не можехме да направим нищо. Естествено, от 5% фиксиран фиксирана стойност. Сега системата става по-сложна и има диференцирани такси. Първо регресивните, които се прилагат върху някои от е, тръстовите фондове, които се е, управляват от трети страни. И тези е, ставки са между 5 и 2%. Така че тук става дума за средствата, които се включват в тези фондове, не само средствата по линия на Европейския съюз, а и привлечените средства. Така че това е стимул за всички донори да се включат в големите фондове. Има и друг елемент на, а, поли, в политиката, който вие споменахте. Това е 17% за служители на Световната банка. Тук става дума само за служители, които работят в рамките на банката, а не примерно договори за предоставяне на услуги с външни фирми, с външни доставчици. Това е с 17%, за които вече говорихме. Но тези 17% се прилагат само към един, на ограничена част от сътрудничеството ни с Световната банка. Примерно, ние споменахме в доклада, който, с който вие разполагате, два примера. Това са екстремни примери за фондове, тръстови доверителни фондове, където разходите за персонал са само 2%, а 17% се прилагат само към 2% от а, вноските, които се получават от цял свят. Така че тези а, проценти са 4,59%. Тоест, ние не участваме в фондовете, които се управляват от трети страни. Ние имаме отношение само към фондовете, които се ръководят от Световната банка. И за това даваме примера за глобалната подкрепа, където имаме 22%, покриваме 22% от разходите за служители на Световната банка. Там въжи този процент от 17%. 17%, което означава 3,83%, т.е. пак сме под 5%. И трябва да кажем, че и в двата случая, там където ние покриваме част от разходите за служителите на Световната банка, и в двата случая а, ние сме в добра позиция. И именно за това във всички специализирани анализи, специализирани проучвания, ние споменаваме, че в отношенията си с Световната банка трябва да имаме един нов програмен фонд, където ще има увеличение на разходите по линия на Световната банка за служители. Ние все още продължаваме да работим с, тази, с ставката от 5%, която е твърда, тъй като все още не сме постигнали споразумение. Преди няколко месеца говорихме, че след година и половина на а, прилагане на новата политика за покриване на разходите, ние си оставаме под 5%. Така че настоящата система е дори по-економична от предишната. Освен това, тя е и по-резултатна, защото Световната банка работи по показатели и резултати и така вие можете да получите по-добри, по-добра информация за постигнатите резултати по линия на фондовете. Така че потвърждавам пред вас че системата е напълно прозрачна, имате достъп до всички споразумения, те са ви предоставени, така че можете да проверите абсолютно всичко. И ако позволите, между 22 и 26 май ще е, позволите да спомена, че имаме мисия в Световната банка, за да получим потвърждение от банката за начина по който те прилагат тази нова политика за съгласуването, което се основава на постигнатите резултати и структурата както и тяхното наистина много добро управление на тези тръстове или доверителни фондове. Така че потвърждавам, че нещата наистина са по-сложни, но а, системата се приема и от Световната банка, и от донорите, а в хода на преговорите ние поддържаме становището, че тази система е по-економична от предишната, и имаме възможност да се информираме по-добре за резултатите от политиките. До тук разбира се с изложението. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Ja, danke. Ich habe diese Fragen. Warum sind die, warum ist die Erwähnung, Благодаря. Имам още един въпрос. Имаше възможност да има по-специални условия за фондовете, които се използват за спешни случаи, но тези условия като че ли се заличиха. Защо? Защото се счита, че няма нужда от поправки, защото банката би могла да наложи допълнителни изисквания в резултат на тази клауза за особени случаи или че е необходимо да има достатъчно средства във фонда, за да се покрият изискванията на Европейския съюз, когато фондът подкрепя дейности, за които Европейския съюз не смята, че би трябвало да се финансират по линия на Европейския съюз. Дали това е въпрос на а, неподходящо финансиране. Освен това, колко са фондовете, в които участва Европейския съюз, които са свързани с Хоризонт 2020. В такъв случай би трябвало да блокираме пътя за тези фондове, тъй като няма прозрачност. Аз съм много обезпокоена. Тези фондове са начин да се разходват пари. Е, комисията се освободи от своята отговорност и сега е, Световната банка разполага с парите. Аз е, като законодател не мога да си представя това решение като добро решение. Според мен тук някои точки са много будят загрижено съвсем конкретно. Въпросът е какво иска комисията тогава да прави 5000 човека са в Девко. Какво ще правят те? След като комисията изобщо е прехвърлила цялата отговорност и не се занимава с тези пари. Моля ви за отговор. Um, Благодаря. Ние приложихме цял списък на тези фондове, които съществуват. Те са 7 на брой. Включително. Това са основните фондове, които са засегнати от промените. И те са от част от нашата програма. Сега към вашите забележки. Това не е лесен начин от комисията да се освободи от парите от отговорността. Ние естествено искаме да допринасяме към попечителните фондове, но смятаме, че това е най-ефикасният начин да се получат резултати от европейските фондове. Ето, например, Афганистан. Това е един от най-големите попечителни фондове. Имаме ясни индикатори, брой на хора, хора, които брой на уч, учи, учениците, брой на хора, които до, имат достъп до ток, до е, здравеопазване. Това не са били просто изхвърлени и които, за които не се знае за какво са използвани. И вие, ние знаем, че вие в рамките на освобождаването от отговорност, вие гледате всички тези индикатори. Ние сме отговорни за тези пари. За това ние сме установили е, необходимия достъп от ваша страна, е, достъп на сметната палата до това как се разходват парите. Сега на въпроса дали може да реагираме и дали може да финансираме нещата, които искаме чрез тези фондове. Тук има два елемента. Ние прилагаме нашия подход, т.е. всеки път, когато инвестираме дадена сума, ние може да докажем в края на процеса, че тази, че, те, да, че този, тези средства покриват допустими дейности. Това е първият елемент. И вторият елемент е, Ако тези средства се използват в страна, в която ние не искаме те да бъдат използвани, ние може да прекратим във всеки момент участието си. Така ние може да осигурим разходването на средства в унисон с нашите политики. И сега за спешността Ние имаме един общ подход. Няма нужда от специални разпоредби. Общ подход, който осигурява участието на комисията в мултидонорни попечителни фондове. Най-доброто е да реагираме на кризи, когато може да обединим финансовите си средства с други международни донори както в Афганистан, например. В финансовия регламент имаме ограничение за фондове, има финансова регресия, има възможност за принос на други институции към тези фондове. И сме установили, че Световната банка е, чрез нея най-добре се използват европейските средства. Това е най-разходоефективоносно. Е, Добре, два въпроса, които зададох, но не ми отговорихте на тях. 17% за банката. Кой персонал да има покрит т.е. персоналът, който работи по даден проект, или персонала, който работи и за госпожа Лагард. И какво е въздействието за други донори? Защо нещата бяха, освен това, толкова тайни? Не беше никак лесен достъпа до тях. Благодаря ви предварително за отговора. И може би още нещо. Заместник председателката води преговорите каква беше нейната, нейното участие в преговорите? Кажете ни, моля, и това. Нямахте превод ли? А я... Um, uh, Извинявайте, сега 17% покриват само персонала, за който работи по даден проект. Имаме едно приложение за работното време, споразумението за работното време. Ние знаем много добре кой работи по проекта и, и само тези хора биват заплащани. Но това е ясен отговор. Сега за въпроса на въпроса за участието на заместник-председателката Георгиева. Да, през 2014 имахме първо, първия подпис. В последствие включихме и някои допълнителни донори, като последствие на промяна на политиката на банката. В никакъв момент ние не сме получавали инструкции от когото и е било, включително и от заместник-председателката. Е, това преговорите бяха водени от генералния директор на бюджета, също така имахме и указания от генералния директор. Това бе вече казано и потвърдено. И естествено, е, това разделение при преговорите беше необходимо вследствие на политиката на банката. Сега другите банки. Не моля ви, отправете този въпрос към Световната банка, защото те не споделят информация а, за това как третират други донори те е, прилагат една и съща политика към, към всички свои партньори, включително и към нас, и те не говорят за начина по който третират щатите или други основни донори. You, you meant the comparison with other... Вие говорите и за други международни организации, вероятно. Те също биха се интересували от е, този въпрос. Ние имаме 7% прак, който е заложен в финансовия регламент и този прак го спазваме с други заинтересовани страни, донори, например ОНЕ и други международни организации. Но за нас е важно да имаме, да постигнем економика на мащаба, тъй като повече средства ще постигнат повече резултати. Но е много трудно да има сравнимост, защото ОНЕ, например, които имат представителство на място, на персонал на място, те имат естествено по-големи разходи, така че има разлика. Но чрез съвместните действия ние може да намалим разходите си. И е, това е именно благодарение на управлението на проектите чрез Световната банка и сътрудничеството с международни организации като ОНЕ. Но има разлики. Да, ние работим <clears throat> с статистики и от миналото. Би било хубаво да може да ни дадете една разбивка за да може да знаем как да изчислим а, таксите за, и разходите за управление. И ви попитах защо всичките споразумения са толкова тайни. До момента решенията на комисията не са обществено достъпни. Защо това е така? We, we to, to Вече отговорихме на този въпрос. Решението на комисията през 2016 година е налично и то е на разположение от тогава. Така че имаше и съобщение за пресата в момента, в който се подписа споразумението между Световната банка и комисията. Доколкото зная, нищо не е крито и документите са на разположение от момента, в който беше взето решението. Case, Не е така. Повярвайте, реално положих усилия, исках да намеря документите, наистина много усилия положих. Тогава, ако наистина това, което казвате е вярно, изпратете ни връзката линка. Ähm, да, не е много задоволително това, което чухме. Сега Световната банка била най-добрата институция, която прилага международни проекти. Ами, не знам. Това е малко противоречиво като изказване. Като погледна структурата на банката. Ние нямаме нито, ние не сме нито членове, нито имаме право за пригласуване. Там други хора имат водещата роля, други институции, а ние даваме доста средства за развойна дейност, за сътрудничество. Ние подкрепяме тази инвестиция. В такъв случай би трябвало да получим повече отчетност, повече по, по, по прозрачност, какво става с нашите е, пари, независимо, че парите отиват в попечителни фондове. Понякога нещата се замъгляват съзнателно и не е ясно какви точно мерки се предприемат с тези пари. Нямаме знания. Да, председателката, трябва да продължим тази тема. Господин Валбрук, може да ни кажете, може би, какви са бъдещите сътрудничества с комисията, които са планирани и, е, и, и Световната банка по отношение на попечителните фонда. Yes, да, има и други партньори, които участват по различни проекти, защото трябва да работим съвместно с ОНЕ и други подобни международни организации. Но нека да кажа, че за проектите, по които Световната банка наистина работи много добре, тя постига добри резултати и определено отговаря на изискванията и ограниченията на финансовите регламенти. Има платформа, която предоставя цялата информация за това, което предоставят и донорите, какви са условията обвързани с тези донори. Ние имаме постоянно сътрудничество, прозрачност при изготвянето на, рефо... на докладите, предоставяме ви ги и ние имаме наистина един много добър подход към а, а, съотношението а, резултати към разходи. Така че развиваме сътрудничеството и чрез ООН, и чрез много от други международни организации. Така че ние, между другото, получаваме една и съща информация. Всички те трябва да спазват едни и същи финансови ограничения. И това е напълно логично. Ние не можем да, да дадем на други да управляват средства и това да ни излезе по-скъпо, отколкото ако ги управляваме самите ние. Освен това, ще продължим да работим по програма, която е насочена към приоритетите на главна дирекция ефективно управление и разбира се, това са сфери, в които и Световната банка работи, и други световни организации регион, и други международни организации. Но Световната банка има свой собствен опит, свое, а, своите а, собствени а, ресурси по отношение на Европа 2020, например. Така че не става въпрос за отделни фондове, които, а, а за повече фондове, така че да се постигне по-добра ефективност. Така че ние наистина сме ориентирани към резултатите и към прозрачност. Благодаря, ще проследим темата с интерес и бъдеще. Благодаря ви за информацията и за вашата готовност да присъствате днес и да ни дадете информация. С това приключваме заседанието. Желая на всички хубави великденски празници, включително и на преводачите. След Великден ще имаме мисия в Полша. Така че надявам се след Велик ден да продължим работата си с нови сили. Довиждане!